Right, good, good morning, uh, every... Добро утро на всички. Искам да се извиня за закъснението. Можем да обвиняваме влаковете. За съжаление, председателят Трише трябваше да дойде с влак, който беше канцелиран. Виждате, че дори председателят на ЕЦБ не може да накара влака да се движи, когато е бил канцелиран. И Имаше достатъчно време да стигне до тук. Първо приемане на дневния ред. Считам, че дневния ред е прият. Благодаря ви. Боя се, че трябва да направя няколко съобщения. Тази сутрин има семинар за директивата по ценните книжа в АСПА 1Г1. Бих приканила депутатите да посетят този семинар, след като приключим паричния диалог. Аз съжалявам, че няма да мога да отида лично, защото трябва да участвам в триалога по економическото управление. Относно късите продажби, трябва да ви запозная с резултатите от тригалога на 28 юни. Комисията предложи доста компромиси, които трябва да се анализират от нашата комисия. Докладчикът помоли Европейската комисия да предложи нови формулировки по няколко други въпроса и очакваме обратна реакция от съвета и по темите от неделя. Не бяха постигнати съгласия по много въпроси, свързани с, с по три въпроса, които са важни за нашата комисия. Гласуването в пленарна зала в текста, който беше прието в нашата комисия, е предвиден за следващата седмица в пленарна зала. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Диалога по паричните въпроси с Европейската Централна банка. Последният диалог беше проведен на 21 март. Следващото, следващата среща е предвидена предварително за 19 септември. Имаме също документи, свързани с затягане на бюджетите, преструктурирането на дълга и ефекта върху еврозоната. Те бяха подготвени от нашите експерти, могат да се намерят на вебсайта ни. Поради липса на време, за съжаление, няма да можем да проведем среща с нашите експерти, но това не ни възпира да задаваме въпроси. Разбира се, вие вече разполагате с списъка на въпроси и как ще протече заседанието. Ще се опитам да дам възможност на максимален брой въпроси да бъдат зададени. И така, благодаря ви много. Господин Трише, винаги е удоволствие за нас да бъдете наш гост. Съжалявам, че трябва веднага да ви накараме да влезете в залата след пристигането ви. Имате думата. Dear honorable members, it's a pleasure to be back in parliament and uh... Госпожо председател, Дами и господа депутати, много се радвам, че съм пред вашата комисия. Срещата се провежда момент, в който се взимат и престоят трудни решения, по-конкретно законодателната процедура по пакета за економическо управление. Най-напред искам да поздравя Европейския парламент и съвета за техните усилия да сближат позицията си по пакета за економическо управление. Както знаете, съвета на управителите изрази желание на, да предприеме е, жеста към Европейския парламент към досието. Основното повод за, не, за несъгласие и недоразумение е обратното квалифицирано мновенство е, е от ключово значение. Сегашната криза показва отрицателните въздействия на бюджетната и економична политика, която не е добре обмислена. Ето защо е необходимо да се стигне до едно амбициозно споразумение. В сегашното положение ще е добре, ако се постигне единодушие, така че да се подчертае нуждата от правенето на изваждането на полуки от сегашната криза. Няк... Сега няколко думи за економическите и парични тенденции в еврозоната. След последната ни среща в март, ние предприехме работа в няколко насоки. Ние сега сме в, в период Както знаете, Следващият управителен съвет ще се проведе на 7 юли. Информацията, с която разполагам, потвърждава положителни тенденции в економическата дейност в еврозоната. Ние очакваме економик, световната економика да продължи да се разширява и а, търсенето в частния сектор да продължи. А, макроекономическите прогнози на Евросистем предвиждат економиката да, нара... да отбележи растеж между 1,5% и 2,3% за 2011 година и между 0,6% и 2,8% за 2012 година. Що се отнася до цените, ние е, смятаме, че върху цените се оказва е, натиск е, за възходящо развитие, особено в ранните етапи на производствените процеси. Инфлацията в еврозоната беше 2,7% през май, след 2,8% в, през април инфлацията ще се запази на 2% през предстоящите месеци, предимно поради цените на енергията и стоките. Прогнозите на Евростав говорят за инфлация между 2,5% и 2,7% за 2011 година и между 1,1 и 2,3% за 2012 година. Особено важно е сегашната висока инфлация да не се превърне в по-високи заплати и цени, което би довело до допълнително повишаване на инфлацията. Опасностите е, за развитието на, чени, на цените са свързани с тяхното повишаване. Енергийните цени биха могли да се повишават по-бързо, отколкото се очаква в момента. и косвените данъци и наблюдаваните цени могат да се повишат по-бързо, за да намалят бюджетния дефицит. Що се отнася до нашия паричен анализ, ние смятаме, че паричната експанзия постепенно ще се възстанови. Заедно с това паричната ликвидност си остава достатъчна. Ние сме твърдо решени да направим така, че очакванията за инфлацията да останат около 2% в средносрочен план. На този фон управителния съвет повиши основния лихвен процент с 0,25 базисни пункта през април в светлината на рисковете за ценова стабилност. В последствие лихвите останаха непроменени, заедно с това, както казах на пресконференцията след последния управителен съвет, виждаме, че, риск, че има отново опасности за повишаване на цените. Ние сме особено бдителни и сме готови да предприемем навременни действия за да не се превърне повишаването на цените в инфлационен натиск в средносрочен план. Що се отнася до нашите нестандартни мерки, управителният съвет в началото на този месец реши да запази а, своята процедура за а, фиксирани, с фиксирани проценти. Сега няколко думи за фискалната консолидация. В Валутния съюз Централната банка определя валутните курсове въз основа на съображения, обхващащи целият, ця, цялата зона. Заедно с това Федералния резерв в САЩ не може да адаптира лихвените проценти към специфичните економически условия в отделните щати. Определенето на основния лихвен процент за еврозоната като цяло не означава, че не бива да се обръща внимание на спецификата в финансовите условия в държавите членки. От началото на финансовата криза Европейска централна банка прие няколко нестандартни мерки, Сегашните основни предизвикателства в е, някои държави членки на еврозоната са, резултати, са резултат от това, че техните правителства не предприеха необходимите политики и реформи. Необходимо е страните от еврозоната да поемат е, в пълна степен отговорностите си на национално ниво, които съответстват на членството им в еврозоната е, Опитът от е, миналото, що се отнася до усилията за фискална консолидация, е, говори за това, че усилията за намаляване на фискалния дисбаланс дава добри резултати. Фискалната консолидация е полезна е, по три причини. Насърчава дългосрочен растеж. Второ, за економиките с сериозни фискални дисбаланси, необходимо е да се насърчи доверието. Ето защо е необходимо да се създадат буфери, които да дадат възможност да се реагира при непредвидени обстоятелства. По тази причина преговорите за пакета управление би трябвало да доведе до амбициозен резултат ние многократно сме подчертавали и сме, тук сме съгласни с Европейския парламент, че е необходимо да се направи решителна стъпка напред в законодателния пакет. Тук искам да напомня два момента. Първо, не бива да се задоволяваме с по-силен пакт за стабилност и растеж на по-късните етапи на процедура за прекомерен дефицит. Необходимо е да се предприемат навременни мерки на по-ранен етап както казахме, е необходимо обратно квалифицирано мнозинство в превентивния аспект на пакта. Второ, много би било полезно да се приеме също толкова амбициозна рамка за макроекономически дисбаланси. Тази рамка би разкрила съществуващи дисбаланси на ранен етап и след това ще да успее да ги преодолее. Акцентът ще се постави върху тези страни, които представляват опасност за други държави членки на еврозоната, чрез загуби свързани с конкурентно способност. Няколко думи е, за е, дълговата криза. Както знаете, според е, прогнозата на Европейската комисия от 2011 година, общият държавен дефицит на еврозоната би трябвало да спадне до 3,5% до 2012 година. Това е положителна перспектива, особено в сравнение е, с е, други страни. Що се отнася до настоящата година, фискалният дефицит в еврозоната е на половината на този на е, САЩ и Япония. Разбира се, някои държави членки на еврозоната все още имат високи равнища на дълг и дефицит. Според Европейската Централна банка най-добрият подход е да се изпълнява по дисциплиниран и решителен начин мерките за фискална консолидация и структурни реформи, насочени към насърчаване на средносрочен растеж за е, страните от еврозоната, в които се прилагат програми на Европейския съюз и МВФ, е задължително тези програми да се прилагат, за да се възстанови доброто състояние на економиката. Това беше потвърдено от Европейския съвет на последното си заседание. Той призова националните органи, особено, но не само в Гърция, да продължат да прилагат решително необходимите усилия за адаптация, за да може страната да тръгне по пътя на устойчивото развитие. Що се отнася до дълга, искам да напомня нещо, което съм казал многократно от името на управителния съвет. Ние не сме за принуда, ние сме против изправност или, или процедура по несъстоятелност. Понякога се очудвам от по-тесноградото становище на, съучастието на частния сектор което са, често се застъпва в сегашния дебат. Не бива да забравяме, че частния капитал също се мобилизира в процеса на приватизация. Приватизацията всъщност е положителен начин за мобилизиране на частния капитал и е нещо, което ние насърчаваме, особено в Гърция приватизацията дава възможност да се мобилизира частен капитал и има положителни последици не само за финансирането на страната, но и за преодоляване на структурните пречки пред растежа и заетостта. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще преминем към въпросите. Искам да напомня, както винаги, че ако задават много сложни въпроси, включващи много подвъпроси, може да очаквате две неща. Или да ви прекъсна, или въп... колеги да останат без време да поставят въпросите си, или пък да останете без отговор от председателя на ЕЦП. Е, ЕЦБ. Затова се надявам, че е, ще проявите дисциплинираност. Това ще е полезно за всички. Първо от НЕП господин Валц. Благодаря, госпожо председател. Господин Тарише, първо искам да ви благодаря сърдечно с получаването на наградата Карс Това е едно голямо признание за един голям европеец като вас. Сега към моя въпрос а, относно, относно участието на частни лица. А, какво смятате а, за предложението на френското правителство за привличане на частен капитал, за привличане на частни кредитори? Относно рейтинговите агенции, техническите детайли, имате ли вече някаква обратна връзка по този въпрос в Гоншойбле? по време на финансова кон конференция в Берлин. А, той искаше и настояваше за това да бъдат ограничени правомощията на рейтинговите агенции. Също така и сътрудници на ФИЧ са писали писма до, презът, до пресата, че трябва да се направи нещо с сроковете за предоставяне на финансови средства и кредити. Втория въпрос противоречи на това предложение да няма участие на частни инвеститори, защото може да има опасност за нравствените ценности. В бъдеще има ли опасност а, да се създадат прецедентни случаи за това да бъдат преструктурирани дълговете между а, отделните кредитори? Благодаря, благодаря за милите думи. За мен те са а, много приятни, както и за моята институция. За управителния съвет на ЕЦБ въпросът за участието доброволно на частния сектор и обсъждането на въпроса между правителствата и представителите на частния сектор е, е отговорност на правителствата. Разбира се, ние следим този процес много отблизо. Ние предлагаме съвети да не се преминава към задължителност на операциите, да не се допуска селективно неизпълнение, но все още не сме в състояние, при което след дискусиите правителствата да направят тези постъпки. Разбира се, ние следим отблизо ситуацията и ще мога да ви информирам, може би, на по-късен етап а, а, как се развива този въпрос. По втория въпрос, това, което е изключително важно, да се позовем на споразумението от 28 ноември на членовете на Еврогрупата. Те оповестиха своята доктрина за участието на частния сектор. Този текст е изключително важен. Той беше обнародван и като приложение към изявлението на държавните и правителствени глави, след като беше постигнато това споразумение от 28 както е в глобален мащаб с доктрината на МВФ, в повечето случаи презумпцията е, че при съответните корекции можем да се върнем назад а, а, доста бързо към а, спонтанно финансиране на пазара. Това се наблюдава по време на азиатската криза, когато всички страни, с изключение на Индонезия, се върнаха към спонтанното финансиране. В някои случаи се оказва, че международната общност е преценила, че тези мерки не могат да бъдат приложени. Трябва да кажа, че Еврогрупата се позова в края на ноември именно към тази международна доктрина. Председателката, благодаря. Сега от социалистите и демократите, Едвард. Господин Трише, искам да ви приветствам с добре дошъл, както и да ви приветствам от името на нашата група. Въпросът ми е, когато се връщаме назад и разгледаме как вие се правих, справихте с кризата, имаше доста импровизации. Имахте ли план? Бяхте критикувани, защото често се предлагаха мерки твърде късно след събитията. Ако трябва да започнем на ново, утре ние, следващата седмица, ние ще гласуваме за пакета за економическо управление и за това какво бихте предложили с оглед на миналия опит по отношение на предотвратяването на кризи. Договорихме се по този въпрос. Е, по-трудните аспекти на недопускането на кризи, идеите, свързани с растежа, фискалната консолидация, която беше приложена в някои страни, в други страни обаче се приложи като мярка намаляването на лихвените проценти. Каква е вашата позиция по въпроса? Благодаря ви много. Съгласен съм, че вие фокусирате въпроса си върху управлението на кризи, а не към предотвратяването на кризи, защото предотвратяването на кризи е особено важно. И полката от сегашните събития е, че трябва да се засили превенцията и това се обсъжда в момента. Това е въпрос, който, по който ние споделяме гледната точка на парламента. През 2004 и 2005 година големи държави, за съжаление почти всички големи страни, бяха за отслабване на пакта за стабилност и растеж, за примахване на основния елемент на пакта и малко или повече те бяха подкрепени от доста економики, пакта за стабилност и растеж се разглеждаше като едва ли не усмирителна ризница. сега знаем какво означава всичко това. И колко е важно да има нужния строг надзор. ЕЦБ подчертава от известно време, че трябва внимателно да следим цените на единица продукция, както и появата на дисбаланси, особено в еврозоната, но и в по-широк план в 27-те държави членки. Това се приема вече с оглед на полуките от кризата, но трудността, пред която сме изправени днес, от една страна е фискалната политика и от друга страна загуба на конкурентоспособност. По отношение на управлението на кризи, ние ясно считаме, че механизмите следва да бъдат максимално гъвкави и корекциите да бъдат достатъчно надежни и солидни, защото основното е да си възвърнем доверието. Доверието е нещо наложително в семейството, на пазара, сред инвеститорите, след вложителите и всичко това зависи от решенията, които вземате. Не само от гледна точка на фиска, но и от гледна точка на структурните реформи и всички аспекти, свързани с потенциала за растеж и инструментите, които се създават за справяне с кризи. Ние призоваваме за максимална гъвкавост при тях. Не сме следвали строго този съвет. В много случаи съжаляваме, но решенията, разбира се, трябва да се вземат от съответните институции. Председателката Силди от името на Алде. Силди. Благодаря. Една забележка. През последните седмици ме порази едновременността на на процедурите за преговори и процедурата за а, назначаване на вашия наследник. Има норми, които са приети, е, писани и неписани. Аз искам да кажа пред вас, че както стана и в деня на изслушването на Мишел Барние, всяко всяко назначаване по географски признак е погрешно. Мисля, че е необходимо да търсим други качества. Сега по писмените правила защото те често не се спазват. Аз е, вече отговор... ви отговорихте във вашето изказване. Благодаря ви за това, че казахте, че не можем да минем без превенция, че ни трябва повече автоматизъм. И слушахте това, което каза господин Липски миналата седмица. Смятате ли, че ако нямаме подобни елементи, по-добре да останем със съществуващия пакт, защото е, между решителната стъпка и привидността, аз предпочитам решителните стъпки. Отговор. Благодаря за въпросите и за бележките, що се отнася до независимостта на Европейската Централна банка. Ние сме показали пределно ясно своята независимост тогава, когато държавните и правителствени ръководители поискаха от нас да, да свалим лихвения процент през 2004 година, ние казахме не. Помните, че ние имахме 2% срещу 1% в САЩ. Искането дойде от три големи държави членки. Ние повишихме лихвения процент през края на 2005 година 10 правителства от 12 протестираха енергично и публично. Мога да цитирам и други примери за нашата решителност, разбира се, и конфликта през 2004-2005 година с правителствата, които искаха да демонтират пакта за стабилност и растеж. Аз казах на съвета на управителите, че имам сериозни притеснения по това, което се случва и което беше, и то беше особено сериозно, както по отношение на буквата, така и по отношение на а, буквата. Що се отнася до преговорите в момента, съветът е, парламентът прие позиция. В момента се води тристранна среща. Аз съм убеден, че парламентът може да следва е, насоки, които са добри европейски насоки. Историята ще ни е, съди всички, според мен, строго ако институциите не са отчели пулките от кризата. Очевидно е, че световната криза хвърля светлина върху някои слабости. Ако не бъдат те поправени, ще поемем сериозна отговорност, въпреки че има напрежение между националните и европейски проблеми. Ние сме, европейск, ние сме европейска институция, вие сте европейска институция. А, не е а, очудващо това, че водим дебати по тези въпроси. В рамките на сегашния договор – Трябва да положим максимални усилия за засилване на пакта за стабилност и растеж. Би било несправедливо, ако кажа, че сегашното състояние, сегашното състояние на пакта не е по-добър от предишния. Мисля, че стълбът за надзор, за дисбаланси, индикаторите за конкурентно способност, това е много важен втори стълб. Не мога да кажа, че не е имало сериозен напредък но в сравнение с този напредък, отказът от по-нататъчни действия би бил много сериозен и сега се надявам, че че и вие ще намерите по много решителен начин едно още по-добро решение. Благодаря ви много от името на консерваторите и реформатите. Госпожа Суинбърн. Искам най-напред да ви поздравя за вашата роля в справянето с световната криза, първата сериозна криза в еврозоната относно платежоспособността на държавите. Еврото остана силно в този период е, е, и има доверието на капиталовите пазари ние ви дължим благодарност за вашата лидерска роля през този труден етап. Връщайки се назад, искам да кажа, че има някои съобщения, че Китай сега предпочита вместо да инвестира в инструменти на САЩ, да инвестира в такива в евро. През последните десетилетия имаше по-висока доходност на американските пазари. Считате ли, че е възможно да се появи риск в Европа и дали подобни инвестиции не биха били по-висок риск, отколкото се заслужава да се поеме. Благодаря. Въпросът е много важен. Ние живеем в свят, който е напълно отворен. Частните инвеститори, както и вложителите, частните вложители анализират, правят преценки кои са най-добрите инвестиции, които могат да направят. Както знаете, самите ние в Европейската Централна банка никога не сме водили някаква глобална кампания, настоявайки да се инвестира в евро. Мислим, че този въпрос трябва да се решава децентрализирано от всеки инвеститор, от всеки вложител. Аз е, високо оценявам това, което вие казахте за факта, че ние се ползваме с доверие и това намира израз в е, еврото. Аз не съм изненадан от този факт, е, защото европарадокса, парадокса на еврозоната е, че имаме някои проблеми и не трябва да сме се самоуспокояваме. Има проблеми с управлението, с някои страни. Но ако погледнем в перспектива еврозоната като цяло, ще установим, че имаме някои забележителни постижения. Имаме балансирана текуща сметка за цялата еврозона. Имаме много нисък дефицит в публичните финанси на половина на другите големи економики. Имаме растеж, който беше потвърден три месече след три месече и той винаги надвишава прогнозните стойности. Последните ни прогнози бяха да завишим очакването за растеж с 1,3%. Това е преценката, която се прави от нашите експерти. Разбира се, валутата запази своята стойност през последните 12 години с инфлация близо до 2%, но под 2%. Това е ситуацията за еврозоната като цяло. А, е, знаете, че този резултат е най-добрият, който която и да е страна от еврозоната би могла да постигне за последните 12 години. Тя не може да постигне, не е постигала такива резултати през последните 50 години. И нашата основна цел, основният ни мандат е именно да поддържаме стабилността на цените. Не мога да коментирам за решението на Китай. Те със сигурност търсят начин да оптимизират по най-добър начин своите инвестиции своите спестявания и по отношение на тях ние имаме същото виждане, както спрямо останалите потенциални инвеститори. Председателката, благодаря. Сега от името на групата на Зелените давам думата на Филип. Добър ден. Ще говорим за ликвидността и платежоспособността. Вие казвате, че проблема на Гърция е ликвидност. Мервин Кинг от Bank of England казва обратното. Понякога се питам, ако гръцкия проблем не е проблем на платежоспособност, има ли проблем на платежоспособност? Всъщност, кое ви кара Кое би ви накарало да деклари, да обявите една страна в положение на несъстоятелност? И ако Гърция не е в несъстоятелност, как обяснявате лихвения процент, който плаща и който трябва да плати, ако се обърне към пазарите? Има нещо, което не е ясно очевидно и се предвижда една премия за риск, за риск, който не съществува. Според мен тук има една има непоследователност между онова, което казвате вие и това, което казват другите. Бихте ли ме осветлили? Бих ви казал най-напред. че успеха на една корекция е свързан с възстановяването на доверието. Ето това е успеха. Както казах, успех е постигнат тогава, когато пазарите, инвеститорите и спестителите спонтанно се връщат, защото има доверие. Доверието не би се насърчило от дебат по това дали имаме проблем, дали, дали имаме проблем на състоятелност или ликвидност. Въпросът беше решен от самото начало от международната общност. Тя се произнесе. Тя се произнесе. Още един път, онова, което е сигурно, че ако се води един непрекъснат дебат – няма да можем да направим това, което е необходимо, за да постигнем успех, а успехът е в интерес на всички нас. Успехът е в интерес на Гърция, успехът е в интерес на съседица, съседите на Гърция, не само в еврозоната. Така че гледайте на този дебат като на изключително сериозен дебат. Разбира се, ние можем да водим един доста по-малко зрелищен дебат. Що се отнася до въпроса за взаимоотношенията с частния сектор, той е доста по-сложно, отколкото смятате. Ако смятате, че лихвените проценти са на сегашното ниво, защото някои поеха, някои се захванаха с операции било поради страх от загуба, било поради чиста спекулация да спечелят пари, тъй като би могло да настъпи неизпълнение. И може би ситуацията на частния сектор е по-сложна в сравнение с преди 20 години. Знаете, че има ако едностранните думи на някои състоят в това, които казват, ще накажа дългите позиции и ще възнаградя късите позиции, тогава ще влезем в една логика, която не съответства на логиката на съвременния пазар. Така че ние трябва да бъдем максимално решителни. Ясно е, че промените в страната и корекциите в страната са първата задача. Абсолютно ясно е, че ние имаме нужда във всички страни, които имат програма, от убедителна корекция, която да убеди а, инвеститорите и спестителите, а също така с подкрепата на самата страна. Тук правя препратка към необходимостта от по-широка външна подкрепа. Разбира се, трябва да гледаме на нещата и по един решителен и ясен начин. Що се отнася до Гърция, Първото условие е самият план. Ние говорим за това, което в момента се осъществява. Второто условие, което е важно в Гърция е приватизацията. Аз е, казах някои думи за приватизацията в встъпителните си думи в сравнение с други страни. Е, Гърция притежава предимството, че има възможността да мобилизира частни средства възоснова на приватизацията, при това в сериозни мащаби, защото проектите в програмата са на 50 милиарда, което е значителна сума. Приключвам в интерес на гърците в интерес на дългосрочния растеж и създаването на работни места в средносрочен и дългосрочен план и в интерес на цялата международна общност е не само в Европа, но и в света доверието да се възстанови колкото може по-бързо и колкото може по-добре. И всеки един от нас, според мен, играе е, роля в е, изграждането на това доверие. Благодаря от е, името на Обединената левица, господин Шунтес. Благодаря, госпожо председател, господин Трише. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте днес. Аз се радвам, че получихме речта в писмен вид. Можем да прочетем всичко и след това да умислим нещата. Искам да поставя един въпрос, свързан с Гърция. Въпреки, че вие вече отговорих на някои въпроси, свързани с Гърция, трябва да попитаме какво ще се случи с преструктурирането на дълга на Гърция По отношение на Гърция, нещата са ясни. Гърция не приема мерките и така нататък. Това е общото мнение, което цари в момента и това, което се чете в пресата. По отношение на Португалия и Ирландия става въпрос за следното. Чета за тези две държави, за Португалия и Ирландия, се намират в рецесия вследствие на това се получават по-високи дефицити и са необходими още повече кредити. Да, както казах, в Гърция знам какво е положението, знам и кой е виновен, но в Ирландия и Португалия не знам кой е виновен. Може би е било предписано погрешното лекарство. Ако се предвиди участие на а, частни кредитори в а, а, случая на Гърция, то тогава може би ще се стигне до увеличаване на лихвените е, проценти. Вярно ли е това? а, което означава от своя страна, че ако и сроковете се увеличат, това пак е една възможно или да се даде на банките а, възможност да увеличат лихвените проценти. Това поне аз разбрах. Няколко, няколко коментара по този важен въпрос. What we call austerity today това, което наричаме строги економии днес е корекция. В много случаи трябва да призная на развитието на нещата развитието на нещата в миналото и нещо, което можеше да бъде предотвратено. Не искам да ви занимавам с твърде много цифри, но средното увеличение на цените на единица продукция в трите страни, които споменахте, бе значително по-високо, отколкото в еврозоната като цяло. Да вземеме заплатите в обществения сектор, с същата валута еврото, с същите международни ам, средства, защото с еврото може да се купят едни и същи неща, където и да сте по света, независимо дали сте в трите страни, които споменахте, или в други страни в Европа. И така, заплатите в обществения сектор през първите години увеличението средно е било very, very... около 38%, в някои страни доста над това. В две от страните дори над 100%. Тоест, не е било разумно. И ние сме заявявали през последните години, че това не е разумно, не е разумно, не е разумно. Но това, което наблюдаваме сега, е корекцията – а не нещо, което идва от абстрактния свят е, или се налага от абстрактни съображения. Не, това е корекция на погрешни ходове от миналото и тази корекция е наложителна, ако искаме да се върнем към етапа на създаването на работни места. В една от страните, ако трябва да поздравя една страна, ние отговаряме за цялата еврозона. Това, което сме постигнали е растеж за целията, цялата зона. И наша отговорност е за еврозоната като цяло. Аз съм в позицията на Бен Бернарке. Аз не считам, че той ще има много въпроси дали е Аляска или Невада е, или някой друг щат има проблем или не. Трябва да разбирате това. Всички проблеми, които разискваме, са проблеми, които са отговорност на правителствата на съответните страни, на другите правителства, на надзора в еврогрупата, надзора на Европейската комисия и на собствената ви преценка, но ние не отговаряме за отделна страна и нейното финансово състояние. Ние даваме съвети. Виждате, отговарям ви съвсем откровенно. И така, тази страна, която внимателно следеше да ни загуби конкурентоспособност, да се възвърне конкурентоспособността, обърна особено внимание на цената на единица продукция. и сега там има растеж, създаване на работни места и силна устойчивост на кризи, на най-суровата криза, която преживяваме. И е ясно, че когато се управлява економиката добре в дългосрочна перспектива, всичко това води до растеж и създаване на работни места. Благодаря сега Марта от името на Европа на свободата и демокрацията. Господин Трише, Предстои нов проверка на устойчивостта на банките. Миналата година имаше такъв тест. Седем банки от общо 91 се провалиха, но ирландските банки, които минаха теста, трябваше в последствие да бъдат рекапитализирани, което подкопа доверието в тестовете. Считам, че новите тестове ще бъдат организирани под надзора на Европейския банков орган, но можете ли сега да установите с по-голяма надежност, кои банки няма достатъчно капитализация? И дали може да се стигне до неплатежоспособност в Гърция, Ирландия, Португалия на някои банки? Направили сте разчети какво ще означава неплатежоспособност от страна на Гърция за ЕЦБ при тези обстоятелства и колко загуби ЕЦБ може да поеме преди да се обърнете към държавите членки за повече капитали. Вие сте много разумен банкер. Какво бихте казали на един клиент, който дойде и ви каже, че не може да си плати сметките следващия месец и ако ви каже, че е изцяло фалирал – и че няма никакви средства и че трябва да се плати ипотеката, но няма с какво. Дали а, ще го посъветвате да вземе още заеми и да увеличи задлъжналостта си? Благодаря. А, Европейския банков а, орган, както сама споменахте, отговаря за провеждането на тестовите за устойчивост на банките и аз съм уверен, че тези тестове ще бъдат изключително професионално проведени. Разбира се, ще видим кога точно ще се оповестят данните от тях, какви ще са резултатите. Това се прави от Европейския банков орган, както и от националните надзорни органи. На второ място, нещо, което е свързано с втори ви въпрос, ние не сме Съединените Американски щати. Ние нямаме една хазна, един подпис, едно федерално правителство. Ние имаме 27 правителства. Имаме 27 подписа, 27 данакоплаци. Това е институционалната рамка. Същевременно ние искаме и направихме доста напредък това отношение, да имаме единен пазар, който да обединява 27-те държави членки. Както знаете, тези е, тестове за устойчивост се провеждат в 27-те държави членки. Факт е, че има доста висока степен връзка между подписа на държавата и на банките, в която и да е държава по света. И ако има някакви проблеми с подписа на държавата, това се отразява и върху банките, защото факторите, които предпазват системата, и солидността на банките се поставят в по-голяма или по-малка степен под въпрос в зависимост от това каква е надежността на кредитополучателя, в случая на държавата и подписа на държавата. Има множество решения, които се вземат от правителствата в Европа. Ние имаме в Европа единен пазар, имаме един валута, която се използва 31 331 милиона от общо 500 милиона. Имаме също група правителства и парламенти. Бих казал, че като Европейска централна банка ние имитираме валута за 17 държави не за част от тях, а за 17 държави. Това се изисква от нас от договора. Имаме рамка за гаранции. Тя се публикува. Всички знаят каква е тази рамка. И ние направихме много, за да я оптимизираме, като вземем предвид ситуацията. Както знаете, Част от а, нашето виждане е строго да разграничим това, което наричаме стандартни мерки, а именно мерки свързани с лихвените проценти за гарантиране на ценова стабилност и нестандартните мерки, които предприемаме, за да гарантираме, че коригираме ненормалното функциониране на някои от пазарите. Разбира се, ние все още живеем в последиците от най-лошата криза в световен мащаб след Втората световна война, която може да бъде по-силна от тази след Първата световна война, ако не бяха предприяти мерки. Миналия път казахме, че ние проявяваме силна бдителност по отношение на стандартните мерки за лихвените проценти и през третото тримесечие на тази година ще финанси... запазим пълното рефинансиране, ставката за рефинансиране. Тоест, ние прилагаме отделен принцип, разделяме стандартите от възможните нестандартни мерки. И трябва да кажа, че ние имаме реномето на институция, която за да запазва стабилността на цените, така както е проистича от мандата и, така е записано в договора, това се иска от хората. Важно е за стабилността и за доверието в еврозоната като цяло, както и за перспективите за благоденствие в Европа. Благодаря. Сега от НП, съместник председателя. Благодаря, господин председател. Използвам факта, че вие сте независим и европеец. Имам един общ въпрос. Знаем, винаги сме знаели, че Валутния съюз няма да бъде оптимална валутна зона и ще е необходима координация с други политически области, че трудно ще се преодолеят сериозните различия между отделните държави и със своите отделни системи. Приехме принципа да не се спасяват страни, да не се допуска неизпълнение. Може би трябва да променим договорите. Господин Трише спомена еврооблигации. Господин Трише не изключи тази възможност може би действително ще бъде необходимо да направим такова изменение. Какво е вашето мнение за една бъдеща система? Надявам се, че ще мога да разчитам на вашият опит през предстоящите години и ви желая всичко най-добро за предстоящите месеци. Вие споменахте различната ситуация в различните европейски страни. Като че ли намеквате, че различията са твърде големи и ще се сближим в определен момент, но сега няма сближаване. Нашите собствени изследвания говорят за напредък и ние разбираме все по-добре различията. Правим сравнение между е, еврозоната и САЩ. Онова, което ни впечатлява е, че в е, САЩ има същото ниво на стандартно отклонение по отношение на, в инфлацията между различните статистически зони и в Европа. Същото стандартно отклонение на растежа. И също така същото, същата промяна на също повишение на единичните разходи за труд. И трябва да кажа, че противно на една общоприета представа, има различия и в заетостта. Най-високият процент безработица в САЩ е 13-14%, а най-низкият 3,4-3,5%. Е така че а, различията не са много по-големи. Заключение. Когато в един много голям единен пазар и голяма единна валута, не може да не се очаква различие между отделните части и проблемът е как да се управлява това различие. В САЩ има федерално правителство, в Европа ние имаме нужда от усъвършенстване на управлението. Не искам да повтарям това, което вече казах. Мисля, че ние трябва да съсредоточим вниманието си върху настоящето и как да подобрим управлението, както фискалния надзор, така и развитието на конкурентоспособността и проблемите на дисбаланса. Всъщност това са проблемите, които обсъждате със съвета в момента. Въпросът е изключително важен, защото ние извличаме пулките от кризата в движение. И аз мисля, че бихме могли да се а, а, замислим за това какво ще предприемем утре и в други ден. Утре какво трябва да направим, ако една страна не успее да направи корекции, центърът би трябвало да може а, да взима решения вместо страната. Предполагам, че това е, може би, необходимо тогава, когато си част от един пазар с е, е, единна валута. Ще видим. Всъщност това е решение на а, гражданите на Европа и вие знаете по-добре, че някаква, някакъв нов тип конфедерация на суверенни държави е може би онова, за което ще вземат решение е, гражданите на Европа. Решението не е мое. Благодаря. Ани има думата. Като гръцки депутат нямам намерение да ви задавам въпрос за гръцката криза. Държа обаче да ви благодаря, тъй като а, наближава края на вашия мандат. Искам да изразя признание за ролята, която играхте в усилията за разрешаване на кризата. И тъй като вашият мандат приключва, искам да ви попитам как, как виждате бъдещето. Мисля, че е необходимо да се задълбочи от институционална и политическа гледна точка еврозоната. Това е все по-задължително. Как виждате тази необходимост? Искам да повторя нещо, което един колега каза. Вие изразихте резерви за еврооблигациите, заедно с това обаче е лансирана една доста радикална идея като министър на финансите на еврозоната. Как виждате необходимостта от економическо... Как виждате необходимостта от економическо и политическо подсилване на еврозоната? Как виждате ролята на, на банката? Дали е, да следи за ценовата стабилност. Има ли празнота по отношение на финансовата стабилност? Благодаря, госпожо. Най-напред искам да ви кажа, че в отговор на последния въпрос ние вярваме стабилността на цените като задача на Европейската централна банка е, е област на действие, която осигурява една стабилност на еврозоната. Това е много важно. Ние сме в стабилна зона, със стабилност на цените. Това е много важно за осигуряване на доверие това е важно за доверието на гражданите на 17-те страни. Важно е и за доверието на останалата част на света в еврозоната. И доверието в способността и да бележи растеж и да увеличава заетостта. Сега, от самото начало на еврозоната ние създадахме 14 милиона работни места. За сравнение в Съединените щати са създадени 8 милиона. Така че за две сравними зони е, виждате какво е постигнато. Това съвсем не означава, че трябва да се самоуспокояваме. Необходима е сериозна работа, за да се а, станат нещата по-стабилни. Що се отнася до средносрочния план? Днес ние трябва да бъдем реалисти. Ние не можем да променяме договора, но трябва в рамките на договора да положим максимални усилия за управлението. Когато европейците вземат решение, това са решения на хората, тъй като живеем в демокрация, хората са тези, които ще решат какво трябва да се прави утре и в други ден. Утре имаме нужда от е, център, който може да взима важни решения тогава, когато дадена страна не успее да се справи, тъй като е в интерес на съответната страна и е в интерес на цялата е, зона. И както казах, за други ден смятам, че европейците могат, но всъщност хората са тези, които ще решат това, да създаде една конфедерация, съвсем различна от САЩ. Това ще бъде конфедерация на суверенни държави с министър на финансите, който да управлява по най- добър начин, като се държи сметка за факта, че това е конфедерация на суверенни страни. Аз не мога да говоря повече, защото всъщност хората ще решат това. Силви, Вълнуваш се, да. Пред кого ще отговаря този министър на финансите? Аз знам, че в една демокрация отговорността се носи пред парламента. И министрите се отчитат пред парламент. Ако в една конфедерация ще има конфедерация, в която ще има конфедерално правителство, то ще се отчита пред, едно, пред един конфедерален парламент. Това е абсолютно задължително. Аз обаче нямам никакво намерение да заемам вашето място, госпожо. Сега ще преминем към първоначалната последователност от името на Алде Фюдос. Господин председател, благодаря ви, че сте тук. Исках да задам и аз въпрос за Гърция, който е важен. Говорихте много за приватизацията, пакета за приватизация в Гърция. Дали е необходимо пълно приватизиране на държавния сектор в Гърция? Това е един доста смел пакет. Но ако продаваме, докато продаваме, има а, сериозна заплаха also, if you flood... неизпълнение. Дали стотици а, милиони квадрата земя са продадени през последните години, ам, това е съгласна една програма, която беше подписана от ЕЦБ. Нормално ли е такива активи да се продават просто е и така? Два милиона са активите за Гърция на годишна на всеки 4,5 години. Има ли някакъв альтернативен план за период от 6-7 години за по-високи приходи? Ние сме отговорни за еврозоната като цяло. Вие ме питате да навляза в подробности за отговорността на вашето правителство, на МВФ, което трябва да определи условията за предоставяне на помощ за, вашата, за вашето правителство, също така за вашата страна да възстанови доверието в пазарите. Комисията работи съвместно, съвместно с ЕЦБ. Ние а, не даваме съвети по изготвянето на плана. И отново, ние се надяваме много, че както и частния, така и държавния сектор в Гърция ще разберат, че ако те играят по правилата, те изцяло ще променят ситуацията и положението в Гърция по отношение на сегашната ситуация. Ако погледнете тези държави, в които се разигра драма, ще видите, че след това са се увеличили чуждите инвестиции, отколкото преди времето на тази драма и тази криза. И така, проблемът е да се възстанови доверието. Ако имаме програма за приспособяване, трябва да я провеждаме много внимателно. Ако имаме план, който да се провежда по един убедителен начин, то това ще промени ситуацията не само в Европа, в целия свят. Ще промени на, също и настройката и на инвеститорите, и на вложителите, на всички. Аз насърчавам всички тези, които имат отговорност да направят всичко, което е по силите им, да възстановят доверието. Това въжи както за Гърция, така и за другите а, страни. А, да, вярно е, че условията са много трудни, много тежки за всичките 7-8. Трудно е да се поеме водещата роля, да се поеме отговорност за всички държави в еврозоната. Ние сме в е, един свят, е, където условията стават все по-трудни, все по-взискателни и трябва да се демонстрира зачитане на правилата. Най-добре, най-добрата защита е да сте нагребена на вълната. Това е. Кей има думата от името на консерваторите. Благодаря, господин Трише. Парламентът подчерта, че трябва да има по-голяма прозрачност в публичните финанси в Европейския съюз, така че да се покаже истинското лице на всяка държава членка. А, също така да има задължения за отчетност, а, да има отделни а, инструменти за финансиране и за инвестиране. Смятате ли, че ЕЦБ е постигнал напредък в тази област? Смятам, че това е един много добър въпрос. Надежността и доверието, които бяха споменати, трябва да се съдържат във всички данни а, на а, балансите. В а, в случая с Гърция ние се позовахме на Евростат за това, че Евростат е абсолютно, трябва да е абсолютно независим, да разполага с одитните документи, да състави своя собствена оценка. Усилия бяха направени, но не смятам, че това е достатъчно. Бих казал, че ще е най-добре, ако имаме истинска европейска институция, която ще разполага с капацитета а, да а, проверява всичко а, в държавите членки, всичко из основи. В много държави членки а, има обществен а, дебат между а, мнозинството и опозицията, дали данните са а, правилни или погрешни. Да, трябва обаче в една демокрация да се водят дебати по фактите. Има много големи трудности, това не се оспорва, но в. А, а, в бих искал да кажа, че в Европа никой не оспорва цифрите, никой не оспорва данните и фактите. Тук не става въпрос за, само за държавите от еврозоната, ами за всичките 27 държави членки. Свен има думата. На здраве, госпожо председател. Господин Трише, добре дошъл. Искам да ви поздравя с наградата, получена от вас. Смятам, че политиката водена от ЕЦБ е правилна. Тя също изпраща правилния е, сигнал, правилното послание и за това, че ЕЦБ трябва да, е, води, да има водеща роля в време на криза в Европа. Искам да се върна към Ирландия. За мен не е ясно как е нас. Извинете за Гърция как може Гърция да постигне един излишък от 4-5% при сегашните економически цикли. Ако се окаже натиск, то тогава а, това има въздействие върху цените. По този начин ситуацията няма да се облегчи. Относно приватизацията. Да, от економическа гледна точка тя ще е полезна, но ясно е, че когато се продава под натиск, то тогава не се а, облегчава държавния дълг. Дори и един процес на приватизация, извършван под натиск и масивни загуби на, държав... на държавни активи и продаването им на неразумни цени, това всичко не води до намаляване на държавния дълг. В Азия, например, в Корея и в, в Тайланд – тогава на времето преструктурираха дълговете си. Искам да задам два въпроса. Ще ви помоля да сте по-точен в отговора си. Защо вие сте на мнение от економическа гледна а, точка, че тук няма криза на платежоспособността? И на следващо място, ако се получи право на участие на частни а, доброволни инвеститори, то тогава дали това участие ще доведе до облегчаване на дълга на Гърция. Отново ще кажа, Госпожо председател, аз очаквам да има много въпроси за паричната ни политика, какво е нивото на инфлация сега, след две години, дали прогнозите са правилни или не, дали ние сме прави или не, да поставяме сегашните лихвени нива или някакви други решения по света. Но виждам, че ви имате такова доверие в тази институция, че няма никакви проблеми. Това въобще не се поставя под въпрос. Има много въпроси по а, теми, за които ние не отговаряме. Ние не отговаряме. Ние отговаряме за а, ценовата стабилност в еврозоната. Сега, отново, ако се проведе дискусия на световно ниво и нещо, което е от световно значение, то тогава това е световен въпрос, който ще се занимаем. Виждате, че има риск на в глобален мащаб, риск за суверенните дългове. Нека първо да кажа нещо. Значи, за, за да се намали високото ниво на дълг, нещата в Брюксел не трябва да бъдат пренебрегвани, защото Белгия, например, от 135% беше намален дългът на 85% в и то, защото те бяха много а, последователни в своята политика. Бяха създадени работни места. И имаше економическа стабилност. Е, значи, това са а, два варианта за провеждане на политика без а, условията, поставени от МВФ. Това е една възможност, която може да се използва и от други държави членки в наши дни. В Италия, например, италианските граждани знаят, че са били положени усилия в началото на 90-те и тогава тези усилия бяха много важни. Относно приватизацията, вече говориха за нея, ние не отговаряме за приватизацията. Правителството реши да приватизира това е едно много важно и добро решение. И сега въпросът с това как се оптимизира приватизацията е много важен аспект. Важно е за една държава, за да, да пази доверието си в дългосрочен план – да а, има голям потенциал за провеждане на приватизация. Това е много важно по отношение на финансиране на една страна. Важно и по отношение на а, съживяване на економиката и за нейното стимулиране. За останалите неща ще кажа отново. Това е нещо, което е, зависи от самата държава членка, от решителността на тази държава, от решителността на нейното правителство и от политическата чувствителност. Целият свят следи отблизо какво се случва в Гърция. Всички знаят, че това, което се случва там, има световни последици и ние оптимизираме ситуацията. Що се отнася до нас, ние а, съветваме тези, които взимат решенията. Ние не ги заместваме в вземането на решенията. Нашият мандат е да осигуряваме ценова стабилност за 331 милиона а, граждани. Свен. Аз не получих отговор на моя въпрос дали ще допринесете е, за това да има доброволно участие в кредитите. Това е участие от частния сектор. Вече казах, че ние не предвиждаме да участваме. Um, yes, this... Благодаря много. Да, това е дело по паричните въпроси, а не консултация. Въпреки, че отговаряте за някои неща, вашето мнение се цени. Сега от ЕНП ВАНКГ. Благодаря, госпожо председател. Никога не съм Никога не съм се отнасял критично към купуването на държавни облигации на вторичните пазари, обаче вчера четох нещо друго, че а, при такива мерки а, се нарушава подъжеспособността на съответната държава членка. Говорихте за квантов скок. Квантов скок не е а, възможен, защото съвета единия крак не иска да скача. Ето защо а, няма как да стане. стане. Да, а, ние а, приехме вашият апел, че трябва а, да се запазят мерките относно превентивната част, но ако съвета не участва, какво да правим? Какво да правим с Германия и Франция? Да правим стъпки назад? А, социалистите няма да окажат подкрепа. те искат да отслабят пакта за стабилност и растеж. Да, искам да знам какво мисли председателя под въпроса. На следващо място, банковия сектор вече си имат план Б за Гърция. Да, съгласен съм, че трябва да се опитаме да дадем а, обратно отговорността на гърците. Но когато го, говорим за неплатежоспособност в Европа, никой не иска да е, има план Б. Има ли такъв план Б или е само той а, съществува в банковия сектор? Има ли ЕЦБ план Б? Не мога да си представя, че а, ситуацията може да бъде разрешена без план Б. Вашият мандат до сега беше много успешен, въпреки проблемите, които възникнаха в последните години. Въпреки това искам да ви приветствам и да ви благодаря за свършената от вас работа. Благодаря много за казаното от вас. Високо оценя това, което заявихте. ЕЦБ високо цени казаното от вас. По първия въпрос. Знаете, че ние поехме обратно ликвидността, която бяхме предоставили на ежеседмична основа. Тоест, ние не преминаваме към увеличаване на паричната маса, преди да се използват всички възможности за ликвидността. По квантовия скок – Управителния съвет на ЕЦБ е съвсем наясно какво трябва да се направи от страна на Европа. Ние съветваме Европа, не е наша отговорност. Вие, правителствата и комисията решавате. Някои страни се намират в по-различна позиция. Това не означава обаче, че непременно са прави. Виждали сме го и в миналото включително, че се засяга пакта за стабилност и растеж. Сега, връщайки се назад, ние установяваме, че не е било правилно да се върви в такава посока. Не бих искала да кажа нищо повече. Ние трябва да използваме максималната сума, максималните възможности, които ни дава договор за подобряване на управлението. Договорът е сложен. Вие споменяхте доста чувствителни въпроси. Ние имитираме валутата за всички държави от еврозоната, така че ние сме многостранна институция, която отчита много чувствителни въпроси за отделните държави. За плана Б. Това, което правим не само за страна А или Б, или за страна С или Д, или Е, а за еврозоната като цяло, за Европейският съюз като цяло. Това е глобален въпрос. Искам да стане пределно ясно това. И ние обсъждаме с а, голяма лекота, нещо, което е а, а, първи а, фалит на една напреднала економика от Първата световна война насам. Затова мисля, че трябва да проявяваме висока отговорност. Ние от наша страна сме винаги бдителни, ние се ръководим от принципа да останем винаги бдителни. Когато започнах нестабилността на 9 август 2007 година, ние взехме първото голямо решение в рамките на часове. Тоест, ние сме непрекъснато бдителни. Можете да разчитате на това, това, за което става дума, това, което е залогът, е да се прояви висока отговорност от страна на правителствата, от международната общност, от Европа като цяло, от комисията. Председателката Робърт. Гърция е в рецесия. свиващия се дълг, свиващият се БВП води до повишаване на съотношението дълг БВП. Това води до допълнителна задлъжнялост. Плащанията по лихвите стават все по-големи. Едно действително европейско решение би било създаването на пазар на еврооблигации – вие повдигна, беше повдигнат този въпрос и от други колеги. Този пазар би бил ликвиден като пазара на съкровищните бонове на САЩ и всъщност този пазар съществува де-факто. Европейската инвестиционна банка миналата година набра около 20 милиона с а, лихвен процент, който дава възможност на всички правителства да получат рефинансиране, да повишат фискалната, да подобрят финансовото си положение. Вие говорите. Защо не подкрепяте тази идея, предложена от Юнкер и тази идея би довела до повече единство в Европа и ще даде възможности за преструктуриране. В заключение искам да ви пожелая спокойна вакансия без криза. Благодаря много за последното пожелание. Много се радвам, че споделяме едно и също, една и съща симпатия за един и същи регион. Въпросът, който поставяте, е истински въпрос позицията на съвета на управителите в момента е, че, както вече го казах, поискахме максимална гъвкавост за Европейския фонд за финансова стабилност. И разбира се, Става дума за един инструмент, който се рефинансира на пазарите при е, една сложна гаранция, за която обаче решение взимат е, правителствата. Има един единствен е, подпис и това е подписа на Фонда за финансова стабилност. Ние смятаме, че в сегашните условия е необходима максимална гъвкавост. Но условията са много важен елемент, които ще ни дадат възможност да постигнем напредък. Благодаря сега от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Господин Крише, изглежда ЕЦД е за промяна в публичния дълг на някои държави, играе квазифискална роля. За да се освободи ЕЦБ от тази роля, считате ли, че би било полезно и ефикасно не само да имаме Европейски министр на финансите, но и е, Европейско министерство на финансите? И втория въпрос, е, съвсем така кратко дали сте обезпокоен от а, процента на леверидж на ЕЦБ, тъй като преди близо до 20% беше. В други страни, Швеция, Дания и други, там процента е между 4 и 5. В 2008, преди банкрута на Lehman Brothers, процента беше близо 30. Това безпокои ли ви? Да, ние проявяваме склонност да се сравняваме с Съединените Американски щати и с други големи централни банки от същия мащаб, които се занимават с проблеми от същия мащаб. Когато сравнявам баланса на евросистемата към момента, последните данни, които имаме, и го ги сравня с това, което сме имали преди кризата, в края на юни 2007, що се отнася до размера на баланса, имаме увеличение между 600, от порядъка на 600 милиарда. Стигнали сме някъде до 1,5 трилиона. Тоест 1,7 е увеличението, което е в резултат на кризата – има също преоценка на цената на златото, която е съществена за този период. Имаше и други явления, които оказаха влияние. Ако се фокусира върху монетарните инструменти, увеличението е много по-скромно от порядъка на 20%. Когато направя сравнение с САЩ, това е естественото сравнение. 845 милиарда преди кризата, 2 трилиона 750 милиарда. Т.е. увеличението там е близо 3%, даже малко над 3%. Увеличението на баланса ни е, е като цяло е, съществува, но е по-низко в сравнение. В Обединеното кралство системата е сходна на тази на Федералния резерв и там увеличението е съпоставимо. В нашия случай установяваме значително увеличение на запасите ни от злато. Бих искал да кажа, че сме изключително внимателни какво правим. Ние имаме рамка, за която споменах, рамка свързана с обещетенията и се опитваме да проявяваме максимално внимание спрямо риска, който поемаме. нещо, което непрекъснато е на вниманието на управителния съвет. Ние ще продължим да проявяваме внимание и строго да разграничаваме стандартните и нестандартните мерки, които предприемаме. Председателката. Благодаря, трябва да се извиня, защото трябва да предам председателското място на заместник-председателя на комисията, защото, както споменах в началото, трябва да председателствам тристранната среща по пакета за економическо управление. Надявам се, че ще проявите разбиране. Това не е последния път, когато разговаряме с председателя Треше. Предвидели сме за сега нова среща на 19 септември. Аз високо ценя вашата работа, както казаха и много от колегите. Сега господин Столоян ще поеме председателското място. Остават още около пет въпроса, може би да ги обединим по два. Председателят, благодаря. Ние разполагаме с много малко време. Искам да помоля колегите да бъдат максимално кратки в задаването на въпросите си. Давам думата сега на господа, госпожа Астрид. Благодаря. Господин председател Трише, въпреки че това не е последното ви посещение в парламента, искам да ви благодаря за способността и решителността, която проявихте, е, особено е, в периода на е, криза за запазване на стабилността на нашата валута. Мисля, че не можем да не ви отдадем дължимото, особено като имаме предвид, че много отговорни лица бяха доста по-объркани. В рамките на финансовите перспективи за 2000, до 2020 година комисията предлага данък върху финансовите операции като собствен ресурс. Вие сте предпазлив по отношение на такава мярка само в Европейския съюз и само в еврозоната. Какво мислите за това предложение? Е, доколко е осъществимо то. Е, комисията се надява да, е, да, да получи приходи между 30 и 50 милиарда. Това реалистично или популистично е предложение? Някой казва, че това ще бъде вредно за някои банки. Имам още един въпрос за механизма, противокризисния механизъм от постоянен характер, когато бъде ратифициран от държавите членки. Какво мислите за хартата на задължението на държавите членки на еврозоната за, по отношение на поведението им на първичните пазари? Второ, за гаранцията и правния характер на евентуалното продължение на механизма. Няма да ви очудя по първия въпрос – ние смятаме, че специален данък върху финансовите операции в Европа, без да бъде въведен в другите части на света и на основните пазари, би довел до сериозно съкръщаване на дейност, дейностите в Европа. Така че от тази гледна точка това е един недостатък особено в настоящия момент, е необходимо да се е, засили максимално економическата дейност, е, финансовия сектор в Европа, който е регулиран, е, който трябва да бъде поста, който би трябвало да стане максимално устойчив, е, си остава много важен сектор и в много държави членки и се превръща в изключително важен сектор в някои нови економики. Що се отнася до евентуалната гъвкавост на механизмите за финансова стабилност, ние винаги сме пледирали за максимална гъвкавост, което е в интерес на стабилността на Европа. Би било, това би било и много удачно с оглед на сегашната конюнктура. Ние не сме против интервенциите на първичния пазар. Ние можем да си и евентуално е да има, евентуално е възможно да се интервенира и на вторичния пазар. Благодаря. Госпожа Ферера и господин Булман искам да помоля да зададат своите въпроси. Благодаря ви много господин председател, мисля, че сега имате възможност да изразите по-свободна визия за ситуацията в еврозоната. Аз разглеждам вашето предложение за министър на финансите като първа стъпка в един по-дългосрочен подход. Вие можете да имате такъв дългосрочен подход сега, когато наближава края на вашия мандат. Предложението обаче взето отделно изглежда малко небалансирано. Ако разгледаме а, развитието на събитията, а, искам да запитам дали еврозоната може да продължи да оцелява с бюджет, който е същия като първата първият транш от помощта, която беше предоставена на Гърция. Дали има риск от неизпълнение? Ако имаме федерален бюджет, това не е много важен въпрос. Важен е въпросът за еврооблигациите. Дали трябва да се потърси по-структурирано решение? Европейски валутен фонд с до ниски лихвени проценти. Аз не считам, че междуправителственият подход е верният подход. Време е да бъдат взети тези решения и да се признае, че маржовите за корекции в страните, които са част от еврозоната, единия европейски пазар – са твърде ограничени. Тези инструменти са твърде ограничени. Завързват им ръцете за действия. Въпросът опира до един нас... подход, който да е за целия свят един ам, асиметричен подход и изисква да се постигне решение. Трябва да бъдат ангажирани парламентът, съветът в пакета за, финансово, за економическо управление. Дори когато установят структурни дисбаланси, държавите не разполагат с нужните инструменти, за да възстановят растежа. Господин Столоян, господин председател, благодаря ви за вашето изказване, но нека да отговорите първо на госпожа Ферейра, защото тя трябва да отиде спешно на друго заседание. Благодаря ви. Благодаря ви за тези въпроси. Отново ще кажа, че трябва да се концентрираме върху това, което е важно в момента, а именно управлението на еврозоната, също и другите държави членки трябва да се концентрираме върху мерките, които трябва да бъдат предприяти веднага. Разбира се, ние ще вземем предвид и следното. Ако не правим това, което трябва сега, то след това историята ще ни осъди. Вече Казах каква е позицията на управителния съвет. Решението да се създаде фонд, който днес се нарича и ФСФ днес, и ФСМ ще е наименованието утре. Това е един фонд с много голям капацитет фонд, който ще бъде подпомаган от МВФ. Е, този фонд е, ще се характеризира с максимална гъвкавост, но само ако се спазват определени условия. Сегашната ситуация, разбира се, е една ситуация, която е много тежка. Тези, които се държат а, подобаващ, а, подобаващо, се отличават до голяма степен от а, тези, които са изпаднали в криза. Това се отнася и до лихвените проценти, до потенциала за растеж и така нататък. устойчивите и последователни политики политики, свързани с реформи, водят до положителни резултати, до създаване на повече работни места. Трябва да насърчим всички да поемат в тази посока и в тази връзка да се предприемат мерки, така че превентивно да се избегне поемането в неправилната посока. И така, отново казвам, че се съгласявам, че вашите въпроси са много важни и аз също потвърждавам, че ще запазим сегашната ситуация. Господин Булман, все още може да зададете своите въпроси. Аз последния оратор ли съм? <clears throat> Добре. Аз искам да се следва а, реда. За това, господин председателю, един въпрос все още не беше не получи отговор. отговор. Въпросът свързан с рейтинговите агенции. С сегашното законодателство в Европейския съюз смятате ли, че от действията на кредитните агенции могат да доведат до до изкривяване на вътрешния пазар. Мога ли още веднъж да започна? Извинете, бях на погрешния микрофон. Искам да се позова на въпроса зададен колегата Балт за рейтинговите агенции. доволен ли сте от прилагането на законодателството в Европейския съюз, свързано с рейтинговите агенции? И дали 10 на рейтинговите агенции могат да доведат е, до изкривяване е, на конкуренцията. Е, трябва ли да се основават нови рейтингови агенции в Европа? И втория ми въпрос. Споменахте ценовата стабилност и за поведението на държавите членки и техните действия свързани с това да се съобразяват с определени нива на инфлация. Какво се случва с държава, която дългосрочно остава под пределното ниво на инфлация, ниво определено от ЕЦБ това без последствия ли остава, без последствия за вътрешния пазар или един проблем, който трябва а, да бъде разрешен? Благодаря ви. Благодаря ви. По отношение на първия ви въпрос бих казал, че а, това е много важна тема и а, както и господин Бац, така и вие с право засегнахте този въпрос. Това е един а, проблем в световен мащаб. Ние се опитваме а, да направим така, че финансите а, да са по-малко проциклични, да има по-малко възходи и падения. Също така има и концентрирано а, влияние, концентрирано въздействие и за това смятаме, че процикличността може а, да бъде избегната. Трябва да се избягва и конфликта на интереси между институциите, а, трябва да се подобри надзора. Това се прави навсякъде по света и от двете страни на Атлантика. Съществува също и проблема с малките оли... олигополни институции. Трябва да се изпрати е, едно общо послание към финансовите институции, към инвеститорите, че те а, самите трябва да се вгледат в а, ситуацията. А, в инструментите, в които те инвестират. Това се прави, когато регулаторите се опитват да отслабят или да оттеглят тези регулаторни инструменти и надзора от а, действията на кредитните а, а, агенции и частните кредитори. Кредитните агенции, да, това също е един а, открит въпрос. А, преклено крайно да се каже, че нищо не е направено, но ще е наивно да се каже, а, че сме а, предприели действия, които са довели до задоволителен резултат. А, сега, вие споменахте една държава. А, дадохте пример с дадена държава, за която си мисля и аз. Това са много специални случаи. Но по, по правило всички държави трябва да а, са горе-долу до границата от 2%. Това наистина е, е желона, към който трябва да се придържат. И а, също и наблюдателите и регулаторите смятат, че това трябва да е тенденция, която да се запази през следващите 10 години. А, трябва да се възвърне конкурентоспособността. Нека да не забравяме, че в а, началото на въвеждането на еврото Германия имаше дефицит по текущата сметка. Това днес изглежда странно, но тук това беше така и в държавния и в частния сектор – и така, и социалните партньори и дружествата направиха това, което беше необходимо, за да възвърнат конкурентоспособността. И виждате какъв е резултата. Има просперитет, има износ, създават се работни места. Това е един много добър пример, който показва, че когато се, една държава се придържа към правилата, след това а, бере плодовете на своите усилия. Сега, каква ще е нормата, какъв, каква ще е средната стоеност за еврозоната, както е било и в миналото. Нека да не забравяме, че през последните през първите 12 години след въвеждането на еврото имаше много а, добра финансова стабилност в а, Германия тогава за тези 12 години средната инфлация беше 1,5%. Не смятам, че е, трябва да, да съществува един постоянен режим, но трябва да има една средна стойност, която да определя, определя финансовата стабилност. Господин Томас Ман от ТНП. Благодаря, господин Трише, той е съсед във Франкфурт Амайн. В футболния клуб в Франкфурт имаше една снимка на Европейската централна банка, един плакат, на който бяхте и вие. Благодаря ви за всичко, което свършихте и с право получихте тази награда която ви беше а, предоставена. Сега, а, а, Марио Траги, той а, направи много добро впечатление тук в комисията в ЕКОН. А, спасителните пакети а, трябва да останат като средство за подпомагане на държавите членки. Към това се придържате и вие но а, относно участието на частни кредитори а, в а, гръцки дружества, това не е ли една възможност, която ще доведе до редица спорове, дали това е начин да се преструктурира дълга въвеждането на данъка върху финансовите операции. Това също беше а, въпрос, който беше поставен. Дали а, това е един ефективен инструмент? Смятате ли, а, че а, по този начин ще се постигне а, баланс? Или това е един инструмент, където казвате, аха, може би а, ориентацията трябва да е друга. Благодаря ви а, много, благодаря ви за а, постигнатото от вас и надявам, че ще има още една възможност да ви а, благодарим. Е, Благодаря. Позволете ми да кажа само, Всъщност искам да направя две-три бележки относно данъка върху финансовите операции. Това е въпрос, който е привлекателен за много наблюдатели, беше въведен а, като а, е, идея от а, е, някои велики умове. които а, предлагат нещо, което е сходно, но не е съвсем на а, данъка Тобин. Ако не сме доволни от цялостното функциониране на финансовата система, дали е правилно да слагаме прът в колелата, ако мога така да се изразям. Дори когато нещо не върви добре, дали трябва да го атакуваме пряко, без да, да се опитваме да затрудним плавното му движение като механизъм. Следващия въпрос се отнася до конкуренцията. Това е реалният проблем. Ако някои операции се считат за по-скъпо струващи в Европа, отколкото в останалия свят, тогава те ще отидат в други части на света. Няма никакво съмнение. Виждаме как а, световните пазари за еврооблигациите от, а, бяха прехвърлени от Нью Йорк в Лондон. Защото в Нью Йорк операциите станаха по-скъпо струващи поради налагането на данък. Тоест има сериозни последици ако направим нещо сами, без да се въведе в световен мащаб. Това се отнася за данъка върху финансовите операции. Днешният свят е изцяло глобализиран и има не само развити економики, но и бързо развиващи се економики, които вземат своето място. В някои случаи, когато съм а, там, оставам с впечатлението, че това са по- богати общества, по-богати економики, отколкото Западна Европа и Европа като цяло. Е, така че нещата много бързо се променят в света и аз бих е, насърчил проявата на максимална, е, максимална разумност, преди да се вземе решение, да се въведе нещо, което няма да бъде въведено в световен мащаб. Знае, че нещо трябва да се направи в тази е, посока, има такива призиви, но наш дълг е да кажем, нека да видим нещата в е, контекст, нека да видим голямата картина, за да не направим нещо днес, е, за което ще съжаляваме утре. Председателят. Благодаря ви, господин председател. Както винаги, ние сме ви изключително признателни за участието ви в този тип изслушвания. Пожелавам ви едно много приятно, спокойно лято. Може би беше много по-лесно да разрешите проблемите с държавите, които имат високи дългове сега, отколкото когато отговаряхте за договарянето на Парижкото споразумение, когато се договаряше и е, изплащането на външния дълг на Румъния. Благодаря ви. Високо ценим това, което направихте за Европейския съюз, за еврозоната и може би за цялостното разрешаване на проблемите. Благодаря ви благодаря и на преводачите. Следващото заседание е в Страсбург в понеделник в 7.